Благодаря ви. Искам да благодаря на съвета и на госпожа Панайотова. С това приключваме разискването по този въпрос. Съгласно 137 член постъпи искане от комисията ФАН за изготвяне на проучвателно мнение от Европейската Европейският е, економически и социален комитет. Ако не постъпят възражения, до 24 часа ще е, се приеме това предложение. В противен случай ще бъде подложено на гласуване. Сега преминаваме към следващата точка от дневния ред, посветена на изявления на съвета и на комисията, свързани с а, а, делото в а, Испания за така наречената глутница. Благодаря, госпожа Панято. Благодаря ви, госпожа председател, уважаема госпожа комисар.